Скъпи колеги, уважаеми дами и господа, е, приветствам ви е, добре дошли в е, Комисията по околна среда на Европейския парламент. Днес имаме специално събитие, а именно изслушване и на английски звучи по-добре hearing, отколкото на немски anhörung, във връзка с голямата конференция в Рио де Жанейро – през следващата година, е наречена Рио плюс 20. Днес сред нас има изключително еродирани експерти на различни функции, които ще ни споделят своето мнение, може би своите виждания, изисквания. А ние в Европейския парламент, в Комисията по околна среда, сме един амбициозен клуб – който взима отношения по различни теми, свързани с устойчивото развитие и в концерта на институциите в Брюксел е една движеща сила. Ние дадохме своя принос в дебата за защитата на климата, за биологичното разнообразие и бихме искали да подходим с ангажименти към тази тема Рио плюс 20. Отлични експерти има сред нас, бих желал да ги приветствам с добре дошли. Преди да направим а, два кръга. А, първият, за който експертите са вече тук, вторият, а, за който очакваме още експерти. Сега искам да приветствам Ахем Штайнер, който е изпълнителен директор на а, програмата по околна среда на Обединените нации. Добре дошъл, господин Штайнер, Карл Фалкенберг, който е генерален директор на Генерална дирекция околна среда на Европейската комисия. Карл, добре дошъл. Вчера бяхме заедно на откриването на Зелената седмица в Шарлемань, където е, господин Фалкенбер в 11.15 отново трябва да отиде. Приветствам и Питер Вудърс, който е старши економист в Международния институт за устойчиво развитие. Добре дошъл. И Сърдечно приветствам госпожа Марта Чучена Рояс от лявата ми страна, която е от представител на Care International. И след това Брайс Лалонд, който вече е тук, изпълнителен координатор на конференцията на ОНЕ Рио де Женеро 2012 Брис или Брайс, добре дошъл. Виждам и Дерек Осборн, който е президент от форума на заинтересованите кръгове от унгарското председателство. От унгарското председателство всъщност сред нас е Шандор Филоп. Това е за сега. Господин Тамарес ще се присъедини към нас по-късно. Няма да правя големи уводи. Аз имах възможност да участвам на конференцията в Стокхолм преди 40 години. Тогава в света имаше 3,8 милиарда души. Чух по радиото, че през октомври тази година ще бъде роден 7 милиардния жител на планетата. С интерес <laughs> очаквам да видя дали генералният секретар на ООН ще му даде подарък. При нас в Германия федералния президент дава подарък на всяко семейство е, от петото дете нататък. Така че ставаме все повече. Въпросът е как ще се развиват нещата с човечеството на нашата планета Земя. За това ще говорим днес. Приветствам с добре дошли всички и веднага а, е, давам думата на господин Ахим Штайнер, изпълнителен директор за 5-10 минути и след това можем да отговаряме на въпроси и отговори на колегите. Имате думата. Благодаря, Джо, Йо Лайнен. Благодаря, дами и господа. Добро утро. Благодаря за възможността да се обърна към вас от името на семейството на Обединените нации, заедно с е, Крис Лалонг, Брайс Лалонт е, ще участваме във втората част на днешната е, среща. Е, ние сме обърнали поглед не само към Рио плюс 20, но Стокхолм плюс 40, може би. Става дума за 5 или 6 десетилетия, в които международната платформа се опитва да открие парадигмите в един променящ се свят, в който не само се увеличава населението, но има потенциално увеличаване а, и на консумацията на храна. И ако погледнем нещата от гледна точка на националната сигурност, сигурност, безопасност на водите, на храните, от гледна точка на това как, примерно, едно природно бедствие, голяма суша или наводнение може веднага да окаже влияние върху цените на храните в другата част на света. Живеем във времена, когато енергийната сигурност, продоволствената сигурност, измененията в климата се променят и е трудно да се управлява не само екологичното измерение, но и перспективите свързани с а, а, нашето бъдеще, както от гледна точка на устойчивостта, така от гледна точка на а, равенството на възможностите. Тези два аспекта всъщност дефинират бъдещето на международните отношения. Те винаги всъщност са ги определяли. И ако погледнете ситуацията в света днес, ако погледнете кръга преговори в Доха, ако погледнете последната среща на Комисията за устойчиво развитие в Нью Йорк, където не бе постигнат никакъв резултат, не поради различия по основното съдържание, поради политически дисонанс, ни прави впечатление, че ние се натъкваме на един процес на мултилатерализъм, и многостранност, не толкова по отношение на структурите, колкото това е едно разсъждение, свързано с геополитическите възгледи на света, в света днес. В Брюксел, като част от Зелената седмица, бе представен доклад за прекъсване на зависимостта на взаимовръзката и отделяне на потреблението в идните 40 години. Става дума за проект свързан с енергията, с биомасата, с, строителни материали, други биоресурси, неща свързани с потреблението на ресурси е, и промяната в това отношение до 2050 година. Става дума за един сценарий, който е едно високо рисково предложение за глобалната економика. Приближаваме поредна конференция Рио плюс 20. Време, в което светът смята, че е достигнал ново равнище на консенсус. Намеренията на света да се срещнат в Рио де Жанейро идната година, 2012 година, 40 години след Стокхолм и 20 години след Рио. Важна тук е концепцията за устойчиво развитие. Светът изрази своята визия за парадигма, но и е, за концепция за това в каква посока искаме да тръгнем. За онези от вас, които е, очакват е, нещата да тръгнат е, по нов път, е, не е това, което ще се случи в Рио. Това, което се опитваме да се справиме, защо не успяхме да ускорим прехода, предвиждан в рамките на парадигмата за устойчиво развитие. И това е което ние наричаме анализ на пропуските, преразглеждане, установяване какво е постигнато, какво не е постигнато. Въпросът е, е, че е на лице опасност да бъдат сочени с пръст определени страни, да се каже е, развиващите се страни не вървят достатъчно бързо, е, да бъдат разглеждани отделни индикатори. Онова, което е важното, въпросът не е да сочим с пръст този или онзи, а да си отговорим защо не се движим по-бързо, защо не ускоряваме нещата и какви уроци можем да извлечем. На второ място, в Рио ние искаме да свържем принципите на Рио плюс 20 с агендата 2020 на Европа и се надяваме а, да се насочим към различни цели. Четвъртата цел е разглеждането на различни въпроси и теми. Измененията в климата е от една страна нещо, което се обсъжда постоянно, но това е важна тема от гледна точка на настоящата геополитическа реалност. Ние се намираме в много труден момент на климатичния процес, защото става дума за един извънреден процес, като се тръгва от спекулативната наука към, може би, един от най-важните фактори. Ние разглеждаме нашата енергетика, мобилността, въпроса за интеграцията, промените в атмосферата, биосферата, отражението и бъдещето на земеделието и така нататък и така нататък. Ние гледаме на Рио от гледна точка и на парламента, и на Европа. И за нас е удоволствие и привилегия а, от името на Обединените нации да сме тук сред вас и да говорим за а, лидерство в един свят, който не е толкова добре подготвен за подобна среща на върха. Ние се намираме в ситуация, в която а, развиващия се свят все още се занимава с собствените си проблеми, а, рани, а, економически а, трудности. Говорим за нова конфедерация в геополитическия дневен ред на света. Различни интереси в развиващите се страни. Очевидно тези страни не могат да синхронизират своите интереси с развитие економики или такива, които в момента се намират в процес на бурно развитие няма а, ясна перспектива по отношение на отговора на Европа и Съединените щати на въпросите, свързани с измененията в климата. Същевременно ние имаме свят на економически актьори, говорим за частния сектор, за предприемачите, но и гражданското общество, което е отправило поглед към а, международно лидерство в тази област. Тоест, от една страна имаме една трудна политическа констелация, от друга страна огромни очаквания, че Рио и срещата в Рио, ако е успешна, може да даде на света отговор за това как да успеем да управляваме своето бъдещо развитие а, на тази а, планета, а, планета, в която ние очакваме скоро 7 милиарда, а след няколко години 9 милиарда души. Основната тема за конференцията става дума за ще бъде реалната економика и заличаването на безността. И в рамката на устойчиво развитие трябва да се засегнат две теми. Не е толкова да се върнащаме към основите на устойчивото развитие, а по-скоро да се мисли защо не се предвижихме по-бързо, какви полки трябва да си извадим. И в такъв смисъл Европа до известна степен се намира в много благоприятно положение, защото със своето развитие на много прогресивна екологична политейка тя има из... своите, взела е своите полки, парламента, съвета, комисията, националните държави успяха да поставят тези въпроси на едно по-високо ниво и да придвижат страните по-бързо към тези цели с влизането им в Европейски съюз. И затова трябва да помислиме как тези полки могат да се приложат в международен контекст с страни с различни предизвикателства. Второ, в много аспекти и дискусиите, които имате тук за, климат, за политиката за борба с климатични промени, Натура 2000, биоразнообразието, селската, земеделската политика, това са двигателите и аспектите, които а, ще подтикнат и зелената економика. И нека да подчертая, че ние в ООН е, разсъждаваме за прехода за зелената економика и работим с всички агенции. Според нас е, зелената економика не е альтернатива, не е една друга економика. Стратегията трябва да реши как да придвижим днешната економика към една зелена економика. Ефективна от към ресурси, нисковъглеродна, високо продуктивна, така че да изпратим економически сигнали към столиците ни и да не смятаме, че е, ресурсите и е, са неизчерпаеми. Ние трябва да се борим за устойчиво развитие. Има много полуки и когато мислим за зелена економика, трябва да видим и какво е, се случва. В Европа вие знаете, реално вие практикувате части елементи от тази политика. Индустриализираният свят също върви в тази посока и развиващите се страни също върват на там. Така че а, ние смятаме, че Китай, Браз... Китай, Бразил, Индия не са склонни да върват в тази посока, но не е така. Погледнете е, индикаторите за тяхната економическа е, структура. Вижте петгодишния план на Китай, вижте какво прави Бразилия. Големи промени се случват там. От гледна точка на ООН ние се сме загрижени как да направим тези 140 други по-малки развиващи се държави и нации да не останат заклещени в един капан, който ще ги държи изоставащи от световната економика. Трябва да има международна подкрепеща инфраструктура. Това е основна цел за дискутиране в Рио. Има и един друг аспект на дискусията, който съвсем не е случайен. Процеса на преговори е много критикуван в един международен контекст. Може ли в Брюксел вие по-лесно разбирате тези проблеми? Да кажа съвсем просто. Светът в Рио създаде една парадигма за устойчиво развитие, но също така обособи един елемент, който ни задържа. Създадени ни бяха три стълба, които обаче не ни разрешиха да вървим достатъчно бързо напред. Отграничи се економика, социални въпроси и екологични въпроси. И сега в Рио ще трябва да се опитаме да преодолеем това разграничение, да не разглеждаме отделно тези три стълба, а да търсим една тройна спирала на развитие. Зелената економика, понятието за зелена економика е именно това. Промените в екологията са императиви, които трябва да търсят решаване и на резултати в социалната и економическата област. Общественото здраве, екологията, всички тези неща са свързани. Е, Световната здравна информация, е, Световната здравна организация смята, че едно от четири деца е, умира преждевременно по причини свързани с околната среда. Така че е, създаване на зелени работни места, развитие на економиката, какъв модел да създадем, за да може да се развива нашата економика. Защото, дами и господа, при 9 милиарда души економиката трябва да расте и, и, и услугите трябва да се развиват и стоки трябва да се произвеждат. Но в контекста на засилване на институционалната рамка трябва да се разработват а, и платформи за управление на околната среда. Ако смятаме, че е, промените на околната среда и зелената економика са основен двигател, ние трябва да можем да работим и съвместно. А това не може да стане с една структура за управление, която е вече на 40 години. ние ще трябва да можем и да взимаме решения, които да имат отношение към бъдеще. Ние, ако нямаме ефективно управление на околната среда, това няма да се получи. Именно това е целта. Да можем да дадем това, което като рамка се предоставя и Световната здравна организация в политиката за здравето. Същото да направим и с околната среда. Yeah, Achim, uh, Steiner, Ахим Штайнер, Благодаря много за това много силно тези силни уводни думи и ясното послание, което ни дадохте за Рио плюс 20. Трябваше да кажа всъщност на аудиторията, че имаме две сесии. Първата е по зелената економика, а втората е по управлението на устойчивото развитие. Втората част от сутрешното заседание. И в крайна сметка ние можем да погледнем и на въпроса как можем да засилим, да укрепим институциите. Ние имаме примера на Световната здравна организация и а, това ще бъде което имаме тук, ще бъде всъщност един вид световна екологична организация. Благодаря много за темата устойчиво развитие без посочване с пръст на виновници. Това е нещо, което познаваме от конференциите на ОНЕ. И нека приветствам Антонио Вижиланти, който е представител на ООН тук в Брюксел. Вие работите съвместно, заедно с вашия екип, с много комисии тук в парламента. Преди да дам думата на Карл Файкенберг, който е генерален директор в комисията, ще дам думата на Ослав Петрас, който е генерален директор на а, съвета. 27 държави членки също имат своите задачи и също а, представят своята позиция а, пред ООН. Карл Файкенберг. Големи очаквания а, за света и Европейския съюз. Какво а, възнамерявате да направите? Имате думата. Uh, and, uh... Благодаря, благодаря за поканата тук. Благодаря за представенето на въпроса по един толкова изчерпателен начин. И то в пълно съзвучи с гледащата на Европа. Ние сме загрижени, че за големите световни предизвикателства, Чухме, че около 2050 година се очаква да, населението да бъде 9 милиарда. Знаете, че този ръст на населението предимно е, се реализира в развиващите се страни и съответно нараства търсенето и търсенето е по-голямо, отколкото би било ако този ръст на населението беше в развиващите се страни. Също така сме загрижени за това какво означава това за ресурсите и суровините. Тази година в е, Европа дискутираме много въпроса за ефективността на употребата на ресурси, за нуждата да има ограничения в Европа, си вършиме работата, започваме да преустройваме своите економики в посока на това да бъдат по-ефективни от гледна точка на разходване на ресурси, по-економични, по-свързани с рециклиране, отколкото с изхвърляне на суровини в по-голяма степен, отколкото сме правили това до сега. Също така сме наясно, че тези явления се проявяват и на световно ниво и затова очакваме в Рио плюс 20 да се възползваме от а, е, възможността. Комисията оформя в момента едно съобщение до съвета и парламента за нашето гледище по въпроса за Рио плюс 20 и резултатите, които очакваме. Базираме се на широката дискусия, която бе проведена в подготовка на конференцията. Естествено, зелената економика е двигател на устойчивото развитие. Според нас има много възможности, но има и все още много проблеми, които трябва да бъдат преодолени. И в е, презентацията на Штайнер много ясно се очертаха а, целите. Ние се намираме в положение, когато трябва да разглеждаме тази проблеми и то да ги разглеждаме от, един, от една и съща гледна точка. В Рио ще трябва да търсиме именно подобно взаимно разбиране, а не толкова да настояваме от срещната страна да изпълнява нещо. По-скоро да вървим заедно в една посока. По същество има все още много работа, която трябва да бъде свършена. Трябва да бъдем и по-конкретни относно нашата представа за зелената економика и какво означава тя. Защото трябва да отговорим на въпроса кой какво трябва да прави и в каква посока. Какви са основните цели на зелената економика? Както казах, тя трябва да работи за устойчиво развитие и ние трябва да представим своите очаквания за качество на живота в контекста на екологичните ограничения. Ахим говори за ограниченията, които последваха от предишната конференция в Рио. И е, сега съобщенията от Рио плюс 20 ще бъдат изготвени общо от Комисията за развитие и Комисия за околна среда. Защото искаме съвсем ясно да подчертаем, че не става дума да се работи само от е, гледна точка на околната среда за економическото управление, ние сме абсолютно убедени, че и социалното развитие, и економическото развитие трябва да бъдат отчитани. Трябва да се създават е, възможности, да се подчертават тези възможности и трябва да можем да обясним на всеки жител на планетата, че зелената економика не прекъсва економическото развитие, а всъщност е една възможност и единственото и устойчива възможност за движение напред. За това трябва и много ясно да дефинираме какво може да се очаква в контекста на зелена економика от Рио плюс 20, какви инвестиции са необходими в е, ресурсите и капитал. Трябва да обърнем внимание, че ресурсите са крайни и не бива да бъдат разходвани безогледно, климатични промени и другите теми. А когато разглеждаме тези проблеми, трябва ясно да обясним до каква степен зелената економика, екосъобразните услуги имат отношение към нея, особено в развиващите се страни, защото хората в завиващите се страни зависят много повече от е, екологосъобразни услуги за своите доходи, защото те все още нямат е, капацитет да създават е, инсталации за пречистване на вода, да речем, така че водата отново да стане зелена в кавички. Над 4 милиарда жители на населението се ползват в момента само от вода от природата и ако нямат възможност да произвеждат, да пречистват вода и да я правят зелена, т.е. нямат възможност да произвеждат различно, по различен начин вода. Ние трябва да дискутираме как, параметрите, индексите, които трябва да бъдат застъпени от економиката, така че економическите оператори да действат в съответствие с подобни ограничения. Ще трябва да се говори за цени, за данъчни системи. Продължавам да се очудвам, когато констатирам, че в много страни по света данъчната тежест предимно е върху труда, а не върху е, ускъдните ресурси, природни, природните ресурси. Нашите системи могат да станат високопродуктивни, но ако поставяме тежест на неправилния ресурс, т.е. на работната сила, неизбежно ще открием, че е, производителността всъщност не расте. А естествените ресурси се използват е, в прекомерна степен. Също така трябва да мислим за основните актьори в тази сцена. И не трябва да оставаме единствено в рамката на дискутиране на тези проблеми между правителствата. Трябва да ангажираме и частния сектор, и гражданското общество, и местните власти, и градската управи, организации на замеделци по света, да имат възможност да видят, да чуят, да обсъдят и е, след това да приемат да работят съвместно в определена посока. И там са някои от е, проблемите, защото когато трябва да се работи по една толкова широка програма, има и рискове. Надявам се, че няма да е, си губим времето предимно да мислим и да вадим полки от е, миналото, то естествено и това е необходимо, но в Рио ние трябва да гледаме напред, а не да се обръщаме назад, защото на международни форуми имаме тази склонност е, да гледаме назад и да решаваме кой какво е направил и дали е достатъчно и защо не го е направил. Ако се пуснем в тази посока, ще изгубим много ценно време. Трябва да имаме дневен ред, който е обърнат към бъдещето. Трябва да се дефинират условията, трябва да поемем отговорностите си спрямо нашето ниво на развитие. Европа по принцип е, е играч е, с, с, с много е, различни представени интереси. И ние отиваме там с цел да убедим и другите институциите ще трябва да бъдат обсъдени. В е, Европа вече установихме, че единодушието не е ефективен начин за изграждане на съюз. Дълги дебати са е, били бяха необходими, докато стигнем до убеждението, че решенията трябва да се вземат по различен начин. Uh, Благодаря, Карл Фалкенберг, за изложението ви. Добре е, че комисията подготвя съобщение по тези въпроси. Съветът и парламентът ще го разгледат, може би след лятната вакансия. Ще проучим връзката между економическите, екологичните и социалните проблеми, които ще са изложени в това съобщение. Приветствам с добре дошъл Питър Удърс, главен економист на Международния институт за устойчиво развитие, един изследователски център. Със сигурност сте мислили по тези въпроси и можете да споделите становището си с нас. Благодаря на Йолайнен. Днес ще изложа някои от действията, които могат да се предприемат за изграждането на зелена економика и за постигането на напредък по Рио плюс 20. Ще повторя това, което каза Йолайнен в началото. Той ни призова да изложим своите изисквания към комисията с оглед на срещата Рио плюс 20. Анализът на зелената економика показва, че не е никак лесно да се постигнат резултати по изграждането й. Постигането на такива резултати зависят от специфичните условия в страните. Възможно е да трябва да се направят инвестиции, които да нарастват във времето. Необходимо е да се сключат споразумения и така нататък. От нашата перспектива на научни изследователи Смятаме, че изграждането на зелената економика е свързано с или по-точно, ако продължим както до сега, то ще продължим да правим разходи за разлика от изграждането на зелена економика. Разгледахме така наречените насърчаващи условия, условия, които създават подходяща среда в економиката. На економическо ниво, както каза и господин Фалкенберг, трябва да изградим подходящата среда, така че инвеститорите да вземат предвид екологичния аспект, когато правят своите ежедневни решения. Описваме тези стимули като условия, създаващи възможности – в нашия доклад в главата за условията, създаващи възможности, очертахме няколко ключови приоритета във връзка с тези условия, които според нас могат да бъдат прилагани от държавите по света. Това ще е в техен интерес. Тези приоритети могат да се прилагат в сравнително краткосрочен план и не изискват комплексни международни споразумения. Някои от тези приоритети са повече от явни, като например необходимостта от укрепването на световното управление за тази цел ни е необходимо ефективно законодателство, което да ни дава подходящата рамка. Правителствата по света трябва да продължат работата по данъчните си режими, така че да вземат предвид и екологични аспект, т.е. трябва да работят по въвеждането на екологични данъци. Подобни инициативи вече са подети в Северна Европа. Можем да вземем за пример тези страни по отношение на екологичните данъци. Днес ще се спра върху две области. Първо, държавите могат да спрат да инвестират в области, които не допринасят за зелената економика и да инвестират в други области, които я придвижват напред. Първата област са субсидиите, а втората са устойчивите обществени поръчки. Правителствата могат да се възползват от а, своите правомощия за въздействие върху пазарите, за да изградят а, зелена економика. Ние участваме в така наречената инициатива за световни субсидии. Участваме в нея от 2005 година насам. Занимаваме се с субсидиите за въгледобива. Те представляват 1% от размера на световния БВП. Ако се премахнат тези субсидии, ще се намалят емисиите на парникови газове в световен мащаб с 5 до 10% ще се създадат и стимули за използване на по-чисти, по-екологосъобразни енергийни източници. Това, което наистина е поразяващо по отношение на субсидиите е в какви големи размери се предоставят те. Ще ви дам за пример развитите страни и форума G20. Те поеха ангажимент в рамките на този форум да съкратят субсидиите за неефективни отрасли. Държавите твърдят, че имат един размер на субсидиите, но ако се вгледаме по-отблизо, ще видим, че всъщност предоставят субсидии в по-висок размер. В Европейския съюз, например, все още се предоставят субсидии за въгледобива. Има също така освобождаване от данъци върху дизеловите горива в областта на рибарството и селското стопанство. Производството на нефт и газ също е една спорна област. И в момента като че ли политиците окоръжават добива и производството на ресурси. Някои твърдят, че това не е полезно, други обаче казват, че е необходимо, за да се установи сигурност на енергийните доставки production and increasing exploration activity. And I, I ask the question, is that really what we want to do? Аз се питам, това ли е, което трябва да направим? Това ли ще ни доведе до бъдеще? Не би следвало да зависиме толкова много от изкъпаема горива. Второ, реформата на за субсидиите ще е, коригира действията на страните, които върват в разрез с производителността. А устойчивите обществени поръчки, това е една много положителна стъпка. 15 до 40% отиват в обществени поръчки, понякога има доминантно положение на пазара, страните могат да наложат нови стандарти за продукти и съответно да ги повлияят. Европейския съюз води в това отношение но също така трябва да се обърне внимание на възможността на публично-частни партньорства, където правителствата инвестират в економии. Тези публично-частни партньорства, когато гледаме техните критерии за дейност за околната среда, не намираме почти нищо. Тоест правителствата биха могли в тази сфера да използват малко повече инициативи и да правят повече. Това са двете неща. Реформата на субсидиите и устойчиви обществени поръчки са неща, които страните могат да направят за зелената економика. А има и една по-сложна област, която може да бъде пречка за развитието. Това са именно енергоемките индустрии. Сега, когато говорим за зелена економика, ако гледаме Вебсайта, примерно на Световната асоциация за стомана или Института за алумини, виждаме, че те очертават ролята на техните продукти в нисковъглеродните економии. Ветрогенераторите с друг елемент, интелигентните електрически мрежи. Това са все саниране на сгради с, с оглед енергийна ефективност. Това са елементи, които могат да допринесат до по-голяма ефективност за производство на електричеството. Тоест, това са отрасли, които създават много въглеродни емисии, но при тях трябва да се, може да се работи за по-низко въглеродна економика и да се работи по въпроса за продукти с дълъг жизнен цикъл. Политиките трябва да се базират на повече анализ, т.е. дали в економиката се взимат най-добрите решение с оглед на ефективността. Надявам се, че тук показах ясно, че има нужда които, от условия, които да стимулират е, зелените идеи, да ги правят по по-интересни, по-изгодни. Трябва да Европейския съюз да бъде по-водещ. Знаем, че вие работите много с СТО. Не нали, винаги резултати са политични. Международни организации за устойчиво развитие препоръчват в краткосрочен план да се съсредоточат правителствата върху по-високо ефективни инициативи за премахване на ключовите пречки. Примерно, страните да поемат ангажимент да премахнат всичките си субсидии за енергетика. И примерно втори ангажимент да помогнат на други страни да се реформират да се създадат е, устойчиви обществени поръчки на базата на публично-частни партньорства и да има количествени цели на споразуменията с Рио 20. дебата за чиста енергия се безпокоим, че ще започне да се смесва с дебата за пазарните дялове. И ако има цена, която трябва да се плати за зелената економика, може да се търсят структури, може би да се търси и избягване на ограниченията на Световната търговска организация. Смятаме, че трябва да има дебат за енергоинтензивните економики за да се види как може да има регионално, международно, национално сътрудничество за въвеждане на технологии за улавяне и съхраняване на въглерод. Трябва да се реши на какъв международен форум може да се обсъжда конкурентоспособността и накрая от наша гледна точка Европейския съюз може да бъде водещ ако е убеден, че зелената економика е това, което трябва да се постигне. Щом вярва в това, нека да го направим. Uh, Благодаря много, Питър Лудърс. Мозъчният тръст помисли, анализира нещата и направи големи предложения, които са добри по отношение на фискалната политика, бюджетната политика и техния анализ от гледна точка на устойчивостта. Финансовите министри всъщност са стожерите на старата система. Те са сравнително консервативни, те поддържат старите структури и мисля, че зеленото движение наистина трябва да атакува тези устои, да раздвижи бюджета, защото с финансови потоци има неща, които могат да бъдат променени. Имаше интересни идеи. Сега преминаваме към следващия доклад на Марта Кучена Рояс, която многократно ам, е била активна по тази тема в миналото в IUCN, а сега тя работи в Care International. Очакваме нейното изложение. Благодаря. Първо бих искала да благодаря за възможността да съм тук и да участвам в дискусията. Както някои от участниците в конференцията казаха, че Европа и Европейския съюз играят важна роля – наистина трябва да надхвърлим политическите ангажименти и да приемем една програма, която да се справя с предизвикателствата. Европейския съюз има голяма отговорност по отношение на взимането на мерки, на местно равнище, намаляване на емисиите парникови газове но също така да предоставя подкрепа за развиващите се страни, така че те да тръгнат по същия път. Ние чухме за някои от трудностите до този момент. Има, бе изразена една метафора, че ние се намираме в силози в момента. Според мен, един от основните проблеми а, а, свързан с устойчивото развитие, че оставаме в рамките на специалистите по екология. С тези въпроси се занимават министрите по екология, екологичния сектор и в този аспект е много интересно да се чуе, че комисията възнамерява да представи своя доклад а, от. А, а, е, съответните подразделения не само по околна среда, но и по развитие. Това е добра възможност да се свържат двете теми. В този контекст зелената економика предоставя много добри инструменти за справяне с тези аспекти е, економически, екологични, но мисля, че трябва да е, подчертаем отново и да дадем е, да отделим внимание на зелената економика. Основният ни фокус ще бъде върху това – Мандатът за Рио е фокусирането върху зелената економика в контекста на устойчивото развитие и а, изкореняване на бедността. Ще се концентрираме върху това, осланяйки се на опита на КЕА. Това е организация, която работи срещу бедността и а, предоставя хуманитарна помощ а, за повече от а, 60 години в трети страни и в други страни. Това, което трябва да стане в Рио де Жанейро е ам, ам, търсене на цели за преодоляване и изкореняване на бедността, намаляване на нивата на бедността. Въпреки това ние имаме все още повече от 1 милиард души, които е, страдат, които гладуват, които е, живеят в бедност и те са най-силно засегнати от климатичните изменения. Мисля, че е важно, е, когато Европа отива в Рио, приоритетът да не се забравя, че приоритетът за изкореняване на бедността наистина трябва да бъде от изключително голямо значение, а също така концепцията за зелена економика. Второто, и това също извличам от опита на Кея, е необходимостта да продължим да поставяме акцент върху равенството на половете и ролята на жените, както в зелената економика, така и по отношение на резултата, който очакваме от Рио плюс 20. Жените представляват около 70% от хората, които живеят под нивото на бедността. Те са особено уязвими по отношение на климатичните изменения, но те са не просто жертви, те са много силни двигатели на промените. Те са тези, които често осигуряват а, а, храната, водата, горивото, а, в много развиващи се страни, а в селските региони на много развиващи се страни те са тези, които предоставят е, храна и те представляват 60 до 80% от населението. Е, днес чухме за едно движение в а, е, тази област. Това е един пример. Същевременно обаче, въпреки че жените а, отговарят за управлението на ресурсите, основата за зелената економика проявяват иновативност, въпреки това не се отделя достатъчно внимание на жените като такива. В контекста на Европейския съюз е одобрен през март 2010 година план за действие и мисля, че е важно да се гарантира духът на този план да, се, да бъде отразен в позицията и в лидерството, което Европейския съюз възнамерява да поеме в подготовката на Рио плюс 20. Третото нещо, което трябва да се направи, да се направи връзка между бедността и устойчивото развитие. И ще бъде полезно това отношение да се отправи поглед към специфични сектори. Говореше се за енергийния сектор, разбира се, климатичните изменения са много важен въпрос и е абсолютно важно да се движим в тази посока. Но бих искала да предложа, когато разглеждаме продоволствената сигурност и земеделието, да ги гледаме като ем, една важна възможност и начин да се свършат екологичните, социалните и економичните аспекти на зелената економика и устойчивото развитие. Както бе споменато, 75% от населението, развиващите се страни, зависи от земеделието. Бедните хора все повече са изложени на несигурност по отношение на продоволствените доставки и производството. 8 а, милиарда души страдат а, от а, несигурност това отношение в а, Африка. А, говорим за население в размер на 9 милиарда души през 2050 година. Предизвикателството е как да увеличим производителността. А, изчислено е, че производителността трябва да се повиши с около 80%. Как да сложим край на глада? Същевременно е шокиращо да се чуе, че една трета от произвежданите храни в света всъщност се а, хабят. И за това е много важно да се потърсят начини за баланс, за, баланс, за осигуряване на продоволствена сигурност, но да се погледне също така и е, економическата страна, да се види въздействието върху колебанията в цените и последиците е, върху търговията. Така че много важно е да продължим да развиваме зелената економика, да излезем от екологичната изолация и да засилим трите стълба на устойчивото развитие. В това отношение искам да отбележа, че е интересна зелената книга на Европейския съюз, която бе подготвена и с която се търси нов подход към политиките на развитие. Най-вече там продоволствената сигурност е основна област. Но продоволствената сигурност и земеделието бяха споменати като два от възможните приоритетни сектори. Мисля, че Европейския съюз може да ги подкрепя. Четвъртата точка, на която искам да се спра е даването на възможности или как, както вече бе казано, ние не искаме да, отправим, да сочим с пръст някого, но развиващите се страни ще се нуждаят от определена рамка, която да им дава възможности за развитие. Това означава и финансиране. И тук искам да се спра на две точки. Първата точка, и ние чухме това, ние ще трябва да дадем възможности на, държ... на развиващите се страни да, да постигнат своите ангажименти и основният донор е Европейския съюз. Знаем, че миналата година обаче само 9 страни са изпълнили тези цели. Нуждаем се също така а, да допълним тези усилия с публично-частно партньорство, но бих желала да подчертая, че а, ще трябва да продължим да работим най-вече по посока на нуждите на унези, които са най-силно нуждаещи се. Освен това е важно да се отбележи, че инвестициите в зелена економика, тук има някои аспекти, включени в зелената книга на Европейския съюз, включително и за климатичните изменения, е, че трябва да се предприемат мерки така, че най-бедните хора да имат достъп до здравеопазване, до образование и така нататък. Необходимо е да гарантираме инвестициите, правени в зелената економика, да са проверени от гледна точка на климатичните изменения, да дават достъп на бедните, включително на жените, до ресурси и ползи. Така че четвъртото нещо, на което исках да се спра е тази рамка, която да, да дава възможност за развитие в тази посока. И накрая отчетността. Искам да подчертая един аспект на тази отчетност, който е по-малко обсъждан и който е извлечен също от опита на хуманитарни организации. Става дума за отчетност по отношение на бенефициентите. Ще бъде интересно да започнем да търсим мерки, и да видим как инвестициите, които правим в зелената економика, водят до конкретни ползи за изкореняване на бедността и намаляване на отрицателното въздействие върху хората в уязвимо положение. Продължаваме да очакваме срещата на върха в Рио плюс 20 и очакваме успехът да бъде по отношение на равните възможности. Е, надяваме се тази е, среща на върха да допринесе за изкореняването на бедността. Благодаря. Е, Благодаря на Марта Кучена Рояс за това, че ни припомнихте, че устойчивостта спочива на три стълба, а не само на един. Разбира се, в Комисията по околна среда се съсредоточаваме повече върху екологичния аспект. Надявам се, че и колегите ни в Комисията по социални въпроси, Комисията по економически и парични въпроси ще обвържат своите ресори и с екологичния аспект. Много полезно беше. ни припомнихте и за равенството между половете и за ролята, която играят жените, най-вече в развиващите се страни. Имаме 10 минути за въпроси и отговори. Четирима колеги изявиха желание да се изкажат. Ще ви помоля да се ограничавате в рамките на една минута, така че да имаме време за кратки отговори и след това да започнем с втория кръг в И-15. Рихард Зебер. Благодаря. Благодаря и за чудесното въведение, което направихте. Според мен две понятия са ключови. Първо, насърчаване на жените. Според мен жените действително са гръбнакът, най-вече в развиващите се страни. И Обединените нации трябва да направят необходимото, за да насърчат този компонент. Мисля, че трябва да се концентрираме повече върху по-малки проекти. Колкото по-широко мащабни са проектите, толкова повече средства са необходими и толкова по-вероятно е те да попаднат в ръцете на корумпирани режими. От централно значение са също и замеделието и продоволствената сигурност. Мисля, че всички други проблеми трябва да бъдат разглеждани в контекста на тези три аспекта. Жените, отговорността и земеделието. Колегата Гербранти. Благодаря, господин председател. Говорим за зелената економика като някакъв подотрасъл – но според мен това не е правилният подход. Истинските предизвикателства се състоят в прилагането на повече екологични стандарти в економиката. И не бих а, използвал термина зелена економика, а по-скоро по-ефективна економика. Ако използваме термина зелена економика, то ще наблегнем прекалено на екологичния аспект. Единственият начин да придвижим економиката напред в бъдеще е да я направим по-ефективна. Според мен, постигането на ефективно използване на ресурсите е добър подход, тъй като ще допринесе и за ефективността на економиката. Вече от много време насам правителствата твърдят, че реалните предизвикателства са за бизнеса предизвикателството, пред което ние сме изправени, е как да окажем по-голям натиск върху бизнеса. Госпожа Алкен, какъвто и термин да използваме, ефективна или зелена економика, това няма значение. То не променя нищо, що се отнася до реалното предизвикателство, а именно че през последните 40 години не бе направено нищо, за да се отдели економическото развитие от аспекта на растежа. Знам, че това разискване за растежа се води вече отдавна. И в първото изложение бе споменато, че трябва да направим нещо по този въпрос. Виждаме, че, например, се увеличава земеползването но никой не обръща внимание на проблема с растежа. Тоест не е достатъчно да постигнем зелена економика, ако не осигурим истинска устойчивост. Това е и въпросът ми към Карл Фалкенберг. Защо този въпрос не се поставя на дневния ред нито на комисията, нито на държавите членки? Този проблем не се поставя на дневен ред и в моята страна, Дания. А много скоро ще се превърне в наистина много съществен проблем. Карл? Thank you. Uh, I would like to agree with the speakers that... Uh... Госпожа Пети Кайнен, съгласна съм с нашите оратори, че Времената са много трудни от политическа гледна точка, като се има предвид надигащият се в Европа популизъм. Би било важно да приложим мерки с голямо въздействие. Във връзка с това имам два въпроса. Опитваме се да постигнем зелена економика. Как според вас трябва да заложим приоритетите си по отношение на показателите на зелената економика? Във връзка с тези индикатори, как точно да ги очертаем, дали в областта на обществените поръчки или в други области. Председателят, това бе повече или по-малко и моят въпрос. Отделните генерални дирекции си залагат цели, като например целта от 2 градуса. Можем ли да заложим конкретни цели, и за форума в Рио, така че конкретно да очертаем какво искаме да постигнем в областта на устойчивото развитие. За съжаление, всеки от вас ще има само по две минути за отговор. Нека започнем сега отзад напред, може би с вас. Um, so perhaps, um... Първо да коментирам изказването за зените. Има инициативи. и Присъствах в щатите на едно заседание преди няколко седмици, където се говориха за е, няколко инициативи за разширяване на зелената економика в посока на е, жените и за предоставяне на достъп на жените до технологията и научните изследвания. Това е един от аспектите е, аз говорих и за инвестиции. Това не е точно топ, темата, с която вашата комисия за, се занимава, но все пак трябва да се мисли как тези инвестиции са обърнати и към жените. Защото това е най-добрия начин да се сведат ползите до общ, общностите и до обществото и до семейството. И Макар, че в дискусиите за Рио тук таме се споменава, че жените трябва да участват, да бъдат ангажирани, не, нищо ефективно не се прави. Примерно, зелената книга на Европейския съюз не споменава абсолютно нищо по този въпрос за равноправието на половете. Така че това е един важен начин за получаване и на економически резултати. Председателят, благодаря. Много полезни коментари. Сега, Пита Удърс. Първият въпрос за индикаторите. В света има съгласие, че не е възможно да се формулират общи глобални критерии. Говориме за зелен брутен вътрешен продукт. Много е трудно да се определи, но трябва да има конкретни е, показатели за конкретните отрасли. И ако се върна обратно на темата за реформата на субсидиите, като решите каква е цената, каква е нормалната световна цена, е, толкова стига. Няма нужда да се говори за зелен брутен вътрешен продукт. Много работа всъщност се извършва за формулиране на критерии конкретни за отраслите, така че това трябва да продължи. За ролята на бизнеса. От гледна точка на външен наблюдател, сигурно не е толкова лесно да се стигне до момент, в който бизнеса ще води. Те по-скоро реагират на решенията. Мисля, че едно-две неща могат да се направят. Е, последните години наблюдавам е, сектора на стоманата и на цимента и много е ясно, че тези, които решават политиките, трябва да са наясно с съответните отрасли, защо се взимат тези е, решения, защо те произвеждат с подобни технологии в тези страни. И тогава вече може да им се налагат някакви критерии, економически, социали, социални, свързани с зелената економика и така нататък. Тоест трябва да се разбира по-добре съответния отрасъл и тогава да се е, действа. Е, ролята на жените е изключително важен момент, е, също свързани с дебата за субсидиите. Когато търсим подобряване, примерно, на ценообразуването за енергията в бедните общности, често става дума и за финансиране, за помощи и е много ясно, практиката показва, че е по-добре да се дават парите на жените, а не на мъжете като цяло анализа на жизнения цикъл на продуктите, алуминия, стомана, важни неща. Карл Фатемек, моля. Спомена отвенето на ефективност като основно понятие. Ние е, не, също говорим за енер, енергийна, за ефективност на ресурсите, но вече стигнахме до разбирането че не е важно да се постигне само ефективно производство, примерно ефективно производство на телевизор и след това слагам телевизор във всяка стая в апартамента си. Това не е начинът. Та, ние трябва да търсим понятия, които излизат от татък идеята за ефективност, да е ясно къде има проблеми, къде, кои суровини са недостатъчни. В Европа говориме по този въпрос. Ще, през септември ще предложим на съвета и на парламента документ за обсъждане, така че ще има достатъчно време до Рио по въпроса за индикаторите, абсолютно съм съгласен. Необходимо е да има тези показатели, трябва да има показатели, разработени от гледна точка на екологична, опазването на околната среда и те да са съзвучни с другите показатели, защото ако екологичните показатели не са устойностени по същия начин, както и другите елементи, с които се измерва нашия успех в економиката, тогава няма да можем да, да координираме, да, да съпоставяме тези индикатори. Също така можем да мислим за създаване на програми за включване е, на външните разходи на компаниите в общата отчетност на техните е, производствени разходи. Благодаря, благодаря, Карл. Успех с Зелената седмица, а пък е, законодателството за отчетност в сферата на околната среда ще бъде, ще мине през пленарна зала през юли и смятам, че с това ще помогнем и на тази тема. Господин Ахим Штайнер, два коментара. Мисля, че е много важно когато говорим за зелена економика, да отчетем следния момент. Ние винаги търсим метафори. Някой на, нарече тук под отрасъл или альтернативна економика. А, действително въпросът е економиката, днешната економика да върви по един по-устойчив път, а зелената економика с а, оглед на доклада, за който Питър говори, това не е, е економика, която се развива на една друга планета, а за Рио трябва да е ясно, че тя трябва да се занимае с предизвикателствата за устойчивостта. Рио не се занимава с а, валутни проблеми или економически проблеми. Там се разглежда въпроса за устойчивостта. И много важен аспект е и въпроса за равнопоставеността. Изключително важно е да формулираме резултатите, които очакваме страните, които не могат да предоставят на гражданите си основна инфраструктура, основни нужда, трябва да мислим как да ги развием. Индустрията трябва да създава работни места за етост. Много се радвам, че Международното профсъюзно движение е водещо в тази дискусия, защото те виждат, че има нужда от преход. Предприемачите в частният сектор – те трябва да намерят пазар, за да могат да станат производители за зелената економика, не за добивната промишленост, например. Да не е въпрос на противоставяне на държавата срещу частния сектор, развити страни срещу недоразвити страни. Ние работим в глобална економика и да подем на въпроса да се работи по малки проекти. Е абсолютно, много е важно, така се изграждат основите, но прехода, който търсиме днес към нисковъглеродна економика, високи технологии, трябва да имаме поглед и върху общата картина. Ако искаме да развиваме економиката, трябва да раз... инвестираме в различни видове економика и затова не става дума само за основни проекти базови. В Кения, примерно, в момента 80% от населението няма електричество но преди две години те е, започват политика за зелена економика и в следващата 5-6 е, години ще имат е, енергоснабдяване изключително базирано на възобновяеми източници, но те имат нужда от финансиране, от помощ за технологии и така нататък. Напълно е възможно да се постигне това. И именно това е и целта на сътрудничеството за развитие, защото е, или е, народите в Африка ще изберат пътя на развитие, който сме избрали ние и тогава ние няма да постигнем никакви цели за екологично развитие, или ще изберат пътя за развитие на зелена економика, която е единствения шанс, който ние имаме. Така че трябва да се свържат околната среда, развитието, финансирането. И не забравяйте, в Рио за поне веднъж трябва не да съветваме другите какво да правят в собствената си страна, а да се върнем към основната идея за международно сътрудничество. Ние работим заедно, нека да се съгласим какво можем да си сътрудничим, защото твърде много се говори и какво другите трябва да правят, а не се гледа какво всеки може да направи от своята гледна точка, за да подпомогнем на международната общност да постигне целите за биоразвитието, за устойчивост, е, целите за развитие на хилядолетието е една част от тези показатели. И общи цели за устойчивост, примерно, може да бъде един начин да се постигне този преход. И накрая темата за жените, макар че не е точно в дневния ред, ние работим за създаване и на една среща на върха, организирана среща на върха в рамките на Рио 20 на жените, защото жените действително могат да бъдат движеща сила и искаме да ги извадим от е, в центъра на дискусиите. Uh, Мисля, че ще бъде интересно на световно равнище да се очертаят е, показатели за просперитет и устойчивост, е, които надхвърлят границите на БВП. Постигането на устойчивост е една чудесна цел, но тя трябва да бъде поставена върху по-конкретна основа. Трябва да си заложим конкретни цели и да се концентрираме по-скоро върху това, което можем, а не върху това, което не можем да направим. Благодаря ви много за този първи дискусионен кръг. Надявам се, че ще се видим отново преди провеждането на конференцията в Рио. Много се надявам също, че ще се видим и в Рио. Сега ще поканя втората група оратори. I would like in the meantime to... Междувременно, нека съобщя на онези, които ще разгледат с нас на място първият самолет, задвижван от слънчева енергия. че веднага след заседанието в 12.30 в Рюдарден, малката уличка, която води към паркинга, от атриума към паркинга, ще ни чака автобус, който ще ни закара до летището. За някой от нас със сигурност ще е интересно да си поговорят с хората изградили със средства от частния сектор първия в света самолет, задвижван от слънчева енергия. Виждам, че участниците във втория ни панел вече са тук, така че можем веднага да продължим с разискването на тема управление на устойчивото развитие. С други думи, как да гарантираме, че съответните структури и институции ще изпълнят целите за устойчиво развитие. Приветствам с добре дошъл Брис Лалонд, изпълнителен координатор на конференцията на ООН Рио 2012. С вас се познаваме вече доста отдавна, свързвани борбата ни за един по-добър свят. Имате думата. Благодаря. Благодаря ви за поканата. Както знаете, инициативата Рио плюс 20 се основава на мерки от страна на отделни държави. Все още не е започнал процесът на преговори, така че очакваме реакция от страна на държавите членки. Очакваме по-голяма ангажираност, отколкото до момента. Необходимният субект, който да поеме водеща роля в миналото Европейският съюз е показал, че може да поеме такава роля в областта на екологията, пазарите и устойчивостта, така че ще очакваме повече от вас. Що се отнася до отговорните институции, то повечето от тях се концентрират върху краткосрочни действия, като че ли изпускаме от поглед дългосрочния подход – защото не можем да разглеждаме нещата в по-общ контекст. Разглеждаме ги в кълъпи, както бе казано преди малко. Разполагаме единствено с национални структури, а много е трудно цели 192 държави да постигнат споразумение. И така на ниво световно управление, ако наистина искаме да постигнем някакви взаимовръзки, можем да използваме системи като системата Бретън Вуд или ООН. Но нека се съсредоточим върху успехите на помощта за развитие и успехите в областта на развитието като цяло – не е ли по-скоро развитието нещо, което се постига от отделните държави, а връзката в, с а, действия в световен мащаб се постига едва на по-късен етап? Но това няма значение. Това, което има значение е, че трябва да постигнем връзка между развитието и други области, като например околната среда. От друга страна, Специалистите еколози сега наистина много активно работят в областта на развитието. Много по-активно, отколкото в миналото. Трябва наистина да се разработи една система, която да насърчава и подкрепя действията в областта на развитието. 100 милиарда годишно от 2020 година насам, 2020 година нататък. Това е целта ни. Ще успеем ли да постигнем такъв паричен поток? Това е от особено голямо значение и ще го обсъдим в Рио. На второ място ще се спра върху устойчивостта. Знаем, че програмата на ООН за околната среда бе създадена през 1972 година в Стокхолм. През 1992 година се състоя срещата на върха в Рио. Тя се състоя в интересен от геополитическа гледна точка момент, малко след падането на Берлинската стена. В рамките на този форум бе създадена Комисията за устойчиво развитие. В един международен форум днес е невъзможно да се говори за околна среда, без да се говори и за развитие. В този ред на мисли действа и Комисията за устойчиво развитие. Тя представлява различни заинтересовани страни, така наречените 8, 9 извинете, основни групи Зелената економика не е възможно да се постигне без участието на бизнеса и местните управленски структури. Бизнесът и местните управленски структури са, може би, основните субекти в процеса на постигане на устойчиво развитие. Затова те трябва да бъдат включени и в процеса на преговори. Трябва да постигнем устойчиво развитие и на основата на вече съществуващи инструменти, като например Орхуската конвенция. Тя не е подписана от всички европейски държави. А защо да не се присъединят към нея всички държави в Европа? От много време насам в Европейския съюз се осъществяват инициативи за обратна връзка от компаниите. Но как се използват резултатите от един такъв контакт? Къде отиват всички тези доклади? Ще споделя и за една догма на ниво а, Обединени нации. Разликата между оперативни структури и такива, които не са оперативни. Така, например, от една страна има оперативни а, структури, като агенциите и други, които не са оперативни, като, например, Генералната асамблея. Връзката между тези два вида структури е много важна в момента и економическият и социален отдел бе създаден също в рамките на институционалната структура с цел да се подобри функционирането на Обединените нации. В Рио има идеи за създаване на така наречената рамкова организация – под формата, например, на Комисията за устойчиво развитие. Тя започна работата си чудесно, но в последно време се съсредоточава прекалено много върху технически аспекти. Защо всъщност не можем да постигнем толкова голям успех в работата си? Защото ООН не, прила... не излиза с обвързващи текстове. Единствените обвързващи текстове са конвенциите какво можем да направим по този въпрос. След Втората световна война бе разпространено мнението, че протекционизмът е нещо лошо. Но много отрасли в националната економика са обект на протекционизъм. Така че са необходими няколко кръга от преговори, за да се преодолее този проблем, как бе преодолян той в миналото, бе създадена Световната търговска организация. Защо да не направим нещо подобно и в областта на устойчивото развитие? Ясно е, че една околна среда в добро състояние насърчава економическото развитие. Работим по този въпрос. През идната година Обединените нации ще обсъдят възможностите за обвързването на така наречените природни активи с брутния вътрешен продукт. Ще се спра и върху енергетиката. Има заложени цели в тази област. Има такива заложени цели и в областта на селското стопанство. Целта на всички такива механизми и действия е да се постигнат споразумения. В Рио няма да постигнем такова споразумение, но ще очертаем пътя, по който трябва да вървим през следващите 20 години. Всички знаем какъв е проблемът на екологичната политика на ООН. Тя не е достатъчно силно а, застъпена и е доста разпокъсана. Може би трябва да се стремим към универсално членство, за да могат решенията на ООН да имат някаква тежест. Към момента те имат тежест единствено, ако бъдат потвърдени от Генералната асамблея. Освен това, можем да въведем и месечни вноски. В момента те не са задължителни. Трябва да постигнем и по-голям брой на конвенциите. Необходимо е да обсъдим и въпроса за координацията. Всички тези проблеми затрудняват а, много развиващите се страни. За тях е трудно, например, да прилагат а, конвенциите. Един дипломат, който работи в развиващите се страни, трябва да върши там много повече работа, отколкото в други. Да пътува много повече. Как решаваме този проблем? Създаваме две структури. Променяме институционалната си структура. И накрая Ще се спра върху необходимостта програмата за околна среда на ООН да бъде трансформирана в организация. В момента Обединените нации извършват проучване по този въпрос тъй като възниква въпросът как точно да обвържем екологичния с социалния аспект. Тук се намесва Международната организация по труда. Не можем да постигнем зелена економика, ако не постигнем някакво ниво на социална справедливост. Ще се спра и върху нормативната рамка. Има нормативни текстове с незадължителен характер и такива с задължителен. Рио плюс 20 наистина работи за обикновените граждани. И във връзка с това се обмисля и въпросът за създаването на съдебен орган към този форум, който да бъде сезиран с жалби за много сериозни нарушения на законодателството в областта на околната среда. Управлението на общите блага е също една от много любимите ни теми. Един от принципите на Рио плюс 20 е много важен. I mean, each of our conventions says we have to improve, it has to be better. Тоест не намесата в законодателството за околната среда. Но може би трябва да въведем принципа на неотстъплението, т.е. че не отстъпваме крачка назад, ако работим за опазването на околната среда. Много ви благодаря за този увод в този панел за глобалните структури на управление. Чухме за идеите за подобрение, както от гледна точка на ЮНЕП, така и други организации и институции, които искат светът да се подобри. Искам да приветствам група визити на колегата Марио Перилио от Калабрия. Добре дошли! служители и а, а, гости, които слушат нашия дебат. Добре дошли в Комисията по околна среда. Сега бих искал а, да приветствам Рикардо Нейва а, Таварес, който е а, посланник на Бразилия а, в мисията към Европейския съюз. А, Страната, разбира се, е, има амбицията да постигне конкретни резултати. Тя ще се състои във вашата страна. А, говорим за една организация Чадър за устойчиво развитие. Така че а, с голям интерес очакваме вашето изказване. Имате думата. Благодаря много, уважаеми участници, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. Бих искал да благодаря на комисията. А, за околна среда и а, за възможността да обсъдим основните приоритети на Обединените нации а, във връзка с срещата на върха в Рио де Жанейро през юни 2012 година. Това е много важно събитие за Бразилия, не само защото ние ще а, приемем тази а, конференция 20 години след а, конференцията на ООН а, това е много важен принос също така и възможност Бразилия да даде своя принос в устойчивото развитие. За мен е голямо удоволствие да говоря по този въпрос, както съм правил по друг повод, така например през октомври 2009 година в економическия и социален комитет. В този момент Резолюция 64, 236 бе обсъждана в Нью Йорк и тогава се, стър... се роди идеята за провеждане на тази среща на върха в Рио де Жанейро. В тясно сътрудничество работим а, с а, Европейския съюз и знаем, че тази резолюция 64-236 е свързана с основните цели в тази област, които обсъждаме днес. Зелена економика в контекста на устойчиво развитие, изкореняване на бедността и институционална рамка за устойчиво развитие. Преди да премина към основните моменти в този панел, позволете ми да кажа няколко думи за очакванията ни от Рио плюс 20. Когато резолюцията бе прията, Генералната асамблея на Обединените нации взе решение конференцията да се насочи към обновяване на политически ангажимент за устойчиво развитие, да оцени напредъка и дефицитите в прилагане на, на препоръките на предишната конференция и да идентифицира нови появили се въпроси. Не си струва да се припомнят значимите резултати от 2000 от 1992 година декларацията от Рио, конвенцията за изменение в климата, конвенцията за биологично разнообразие, конвенцията за борба с опустиняването. Рио плюс 20 трябва да, да почива върху този силен фундамент и съвместния план за изпълнение, за да е в състояние е, да изгради една нова програма за устойчиво развитие за следващите 20 години. Ние се надяваме документът, който ще бъде прият в е, Рио, е, обсъждан и по който се водят преговори от бюрото на конференцията, да включва солидни политически насоки дискусията за институционалната база за управление на устойчивото развитие, например, може да доведе до непосредствени практически резултати, като преразглеждане на изпълнението на ангажименти поети на международно равнище. Нека се върна на основната тема на дискусията в този панел. Мисля, че всички ние сме съгласни, че основното предизвикателство, свързано с институционалната рамка за устойчиво развитие, е как да се разработят решения за проблеми, свързани с последователността, които оказват своето влияние върху съответните институции, като програмата на ООН за развитие, економическия и социален комитет, Комисията по устойчиво развитие, Съвета за устойчиво развитие, програмата на ООН за развитие, МОД, а също така секретариатите на множество екологични конвенции. За да се постигне институционална ефективност, ние трябва да оценим мандата а, на съществуващите институции. Ние също трябва да се фокусираме върху хронични проблеми, свързани с настоящите институционални договорености, като например недостатъчността на а, международни финанси, неща, които са, а, са необходими за а, успешно изпълнение на а, ангажиментите в тази област. След 1 ноември, което е крайния срок за получаване на съответни коментари, ние ще сме в състояние да направим една задълбочена оценка на възможностите за реформиране на институционалната структура. Ние вече сме информирани за предложение на някои заинтересовани страни. Така, например, се предлага а, създаване на Международна организация за устойчиво развитие. А, Съединените щати а, не възразяват срещу промяна на мандата, но не възнамеряват да увеличават финансовата подкрепа. А, някои неправителствени организации а, предпочитат съвета за устойчиво развитие и Генералната асамблея на ОНЕ Програмата за развитие на Обединените нации е на мнение, че правителството правителствата трябва да, че управлението трябва да е на местно равнище, като се използват съществуващите механизми на всички нива. Потребностите трябва да бъдат формирани чрез подхода отдолу нагоре и на национално равнище. Бразилското правителство също има собствени идеи по тази тема. Опитвам се да отговоря на въпроса поставен от господин Лалонд. Ние пред, предложихме създаването на организация Шапка за координиране на световните усилия за, в областта на устойчивото развитие. Какво се крие зад нашето предложение? Първо, ние смятаме, че ако искаме по-добро международно управление в областта на устойчивото развитие, ние трябва да укрепим ролята на ЕКОСОК. Е, едно, един от основните органи на ООН в а, хартата на ООН. Този модел ще а, гарантира а, основната роля на държавите членки на ООН в а, процеса на взимане на решение. Всичко това може да доведе до положителни резултати и последици и в други сектори. За да се изгради този екологичен стълб, ЮНЕП, който носи отговорността за това в рамките на ЕКОСОК, трябва да се укрепи. Освен това е важно екологичните въпроси да не бъдат разглеждани само изключително от ЮНЕП. Други агенции, като например Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура, ЮНЕСКО и така нататък са от основно значение. Световната търговска организация и така нататък също демонстрират, как, че устойчивото развитие всъщност представлява хоризонтален въпрос. И ако стълбът за устойчивостта бъде също включен в основните приоритети на комисията, ще бъде постигнат значим напредък. На четвърто място е важно да се отбележи, че съответният орган на ООН, който отговаря за тези въпроси, също ще бъде важен двигател в тази а, област. Под една организация Шапка ние ще сме в състояние да координираме по-добре настоящите инициативи и същевременно да осигурим едно управление а, свързани на програмите и на проектите и на институциите, които работят в областта на устойчивото развитие. Международната общност трябва да гарантира а, концептуалните и политически постижения, постигнати в дебата за устойчивото развитие през последните 20 години ние не бихме искали да виждаме една промяна на Комисията за устойчиво развитие, Искаме да се запази баланса между трите стълба в устойчивото развитие – социалния, економическия и екологичния. И ние няма да вървим по път, който да ни доведе до е, регрес, до отстъпване назад в е, връзка с въпросите по устойчивото развитие. Важно е също така да подчертаем, че когато говорим за организация Шапка, ние искаме е, да подхождаме с гъвкавост към този модел – ние бихме искали а, този модел да отразява еволюцията в дискусията по този въпрос. Както знаем, генералният секретар, а, секретарият на ОНЕ създаде а, панел по въпросите на устойчивостта, който се състои от бившия а, министър на Норвегия, бразилския министър по околна среда а, и други. До края на 2011 година този панел трябва да приключи своята работа. Ние се надяваме, че резултатите от неговата работа ще дадат своя значим принос за официалния процес на преговори във връзка с конференцията Рио 20+. Освен това, ние бихме искали да сме свидетели на увеличаване на участието на неправителствени заинтересовани кръгове, млади хора, предприемачи, социални движения, жени и така нататък групи, които да имат все по-голямо влияние в взимането на решение на правителство на институционално ниво. Разбира се, представителството на гражданското общество ще бъде също от основно значение в този процес. И накрая бих искал да заключа, подчертавайки, че Рио плюс 20 е уникална възможност да се съживи наследството от Рио 92 и особено международния консенсус по отношение на необходимостта да се постигне балансиран подход в економическото развитие, социалното благосъстояние, социалната защита, като три взаимно свързани стълба на устойчивото развитие. И в този смисъл ще бъде много важно да имаме представителство на високо политическо равнище в Рио 20+, което да бъде една гаранция за, не, за резултат от тази конференция. Благодаря много. Благодаря, господин посланник Таварес. Бразилия е отлична страна, домакин на общността, която се занимава с околна среда. Знаем, че вие имахте успех в това отношение. Споменахте и като общество. Ние трябва да го привлечем, защото гражданските организации трябва да бъдат там и сега е отличния момент да кажем добре дошъл на Дерек Осборн, защото той е представител на работихте по Рио плюс 20 за Европейски економически и социален комитет, който представлява гражданите в Европа. Нека да чуем какво имате да ни кажете. Благодаря. Благодаря много за поканата. Винаги е добре, когато економически и социален комитет може да подкрепя работата на парламента по подобни теми, защото така именно се е, символизира опита на парламента да ангажира гражданското общество. Благодаря за поканата още веднъж. Искам да започна с е, темата, която се повдигна за соченето с пръст, т.е. обвиняването. Ние не искаме да обвиняваме другите, но следва да обвиним себе си. На първата среща на Рио, на втората среща на Рио, сега са моментите да си зададем въпроса дали вършим това, което трябва. Не да съветваме другите какво да правят, а да погледнем ние какво сме постигнали и какво можем да подобрим в начина по който работим, включително и в подготовката на конференцията. По въпроса за управлението смятам е, че е много важно да се поставите тази тема, защото дискусията за международните институции е много важна, но основният момент за устойчивото развитие е управлението на национално ниво, защото там има конкретни суверенни проблеми. Ако правителството не може да ги реши на национално ниво, не е много ясно какво ще се постигне на международно. А много проблеми за по-добра интеграция се решават на национално ниво устойчивото развитие и съответните механизми трябва да бъдат засилени. Непрекъснато се коментира въпроса за устойчивото развитие и трябва да се подчертая, че това не е единствено ресор на министрите на околната среда и съответните министерства. То е част от економическото управление и хората, които трябва да започнат да се занимават с устойчиво развитие, са економ... министъра на економиката, министъра на индустрията, защото е, говори се тук за данъчната структура и финансовия министр също. Е, всички промени са болезнено бавни. И е, нищо няма да направим, ако е, финансовите министри или аятоласите, както ги нарече председателя, не излязат от черупката си и не възприемат и идеите на устойчивото развитие. Така че економическите фигури трябва да бъдат ангажирани. Освен това и на национално ниво трябва да има по-добри стратегии за устойчиво развитие. Всички страни в Рио 92 поеха ангажимент за да работят за устойчиво развитие, но много от тези стратегии заглъхнаха и трябва в момента да бъдат поосвежени. Дори в Европа, европейската, европейската стратегия за устойчиво развитие е поизоставена. Не сме чули кой знае какво за нея напоследък. Слушаме за стратегията 2020, е, стратегията за ефективност на ресурсите. Това е добре, но това не включва всички елементи на устойчивото развитие. Трябва да се върнем към програмата за устойчиво развитие, стратегията на Европейския съюз. Трябва да помислим също и за ролята на различните институции, така че да можем да чуем всички е, части от обществото. Създават се съвещателни ком... комитети и комисии, но и те като че ли позаглъхват в дейността си. Регионални, градски, местни обрави са много важни за разработване на устойчиво развитие на вероятно трябва да се насърчат местните власти да чуят посланията ни и да работят повече. Но сред местните власти има а, такива, които са водещи в устойчивото развитие. Затова трябва да чуем от тях, да разпратим техните послания в по-широк кръг към а, тези, които не се справят толкова добре. Трябва да мислим също какво, какво могат да направят националните правителства, за да засилят възможността на местните власти да раз, развиват устойчиво областта си. Ролята на бизнеса. Управлението на бизнеса е ключов елемент от е, осигуряване на устойчивото развитие и то на правилно устойчиво развитие. От една страна е важно, както чухме, да се създадат е, стимулиращи условия, но също така трябва да отчитаме и за какво работи бизнеса. трябва да изведем на преден план е, като задължение фирмената отговорност на, на компаниите. Така че въпроса на, за устойчивото е, развитие не се ограничава само с международната рамка. В такъв смисъл за международната рамка не искам да коментирам повече от това, което се говори до тук. Аз съм работил с много организации от гражданското общество. Ще подкрепяме всички позитивни идеи, които идват от там. Обединени програмата за развитие на ООН от 19 години работи по темата и е много важно да се види защо не се получават е, или защо работата не е толкова ентусиазирана, колкото беше първите години. Смятаме, че и финансирането е основен въпрос, защото каквито и структури да се създадат, международни структури, те е, трябва да привлекат е, вниманието на финансовите министри, е, министрите и на търговията. Тоест, това са хората, които държат инструментите в, за подобни структури. А, освен това, трябва да мислим и кой ще участва в а, е, тях, така че да се ангажират а, е, всички лица, които взимат а, е, решения, свързани с данъчно облагане, инвестиции и финансиране. А също така трябва да мислим как да засилим механизмите в рамките на системата на ООН, да, свършим различните, да свържем различните агенции, а също и да огледаме споразуменията между отделните страни, а и е, взаимодействието между отделните агенции. Може би може да има някаква агенция, която да се занимава с е, въпросите на устойчиво развитие, е, да ангажира институциите на Бретан Луц и да наблюдава взаимодействието на отделните агенции. Това са някои идеи по относно различните нива на управление национално, регионално, бизнеса и международното ниво, които ще разработим в економическия и социален комитет и ще ги препоръчаме на другите. И в заключение се връщам на първото си твърдение че освен, че отиваме с добри намерения в Рио, трябва да се възползваме и от възможността да огледаме своите механизми за устойчиво развитие и да мислим и какъв отпечатък оставаме ние в света дали, и не само да мислим дали правим достатъчно а, за екологията с рамките на всички организации, но и да мислим какви други начини има да подпомогнем устойчивото развитие посредством нашите механизми в други части на света, не толкова облагодетелствани като нас примерно изключителното търсене на, гор... на продукти от дървесина, която е изключително ценна, а, горивата за нашите коли и самолети подхранват а, огромната треска за създаване на култури за биогорива в света. Така че е, трябва да вместим в програмата и дискусията за нашия отпечатък. Какво правим в, другата, в други части на света? Благодаря. Благодаря, благодаря извинете на Дерек. Економическият и социален съвет вече подготвя свой доклад след публикуването на съобщението на комисията и ние ще излезем с, с свой документ. Важно е да анализираме отпечатъка си върху света, защото ако продължаваме по същия начин, ще са ни необходими още две и половина планети. Сега се обръщам към господин Шандор Фюлюб, парламентарен комисар по въпросите на бъдещите поколения от Унгарския парламент. Имате думата. Благодаря, господин председател. Всъщност аз съм омбудсман за бъдещите поколения към Унгарския парламент. И ще говоря за функцията на омбудсмана за бъдещите поколения като една от възможните институции за осигуряване на развитие в бъдещето на национално и международно ниво. Но нека да започна с някои основни истини, които трябва да си припомним. Първо, обществата се самоизмамват. Не осъзнаваме напълно влушаващата се екологична криза, не осъзнаваме напълно и последиците и в бъдеще. Защо? Защото Интересите ни си противоречат. Интересите ни в економически, социален и политически аспект. Ето защо както правните ни, така и административните ни схеми не функционират надлежно. Те функционират единствено на национално равнище, като допринасят за економическото и социалното развитие на държавите. Знаем какви са решенията на проблемите, но ще ни е необходимо време. На ниво ООН се извършва научно-изследователска дейност. Има и редица други структури, като например Междуправителствената експертна група по изменението на климата, както и структури на национално равнище. Усилия полага и гражданското общество, това въжи също и за местните управленски структури, които търсят решения на местно ниво за производство на ресурси. Има и редица независими институции, които работят в тази област. Според мен процедурата по Рио плюс 20 е една чудесна възможност за нас да представим някои нови решения. Резолюцията на Генералната асамблея на ООН очертава общите цели на Рио плюс 20. В нея се набляга именно върху проблемите и евентуалните им решения. С какво може да допринесе Европа? Според мен, Европа разполага с много солиден опит в областта на научно-изследователската дейност. Тя може да допринесе за поставянето в по-систематичен на контекст на екологичната криза. Европа може да даде и примери за някои добри мерки, като например Орхуската конвенция. Тя е революционна в няколко отношения. Тази конвенция представлява международно споразумение, съгласно което страните по конвенцията предприемат институционални процедурни мерки на национално равнище. Така се обединяват отделните национални мерки. В Европа има и други примери за добри действия, като Финландската парламентарна комисия за бъдещите поколения, както и някои структури в Унгария. Нека се спра върху омбудсмана за бъдещите поколения в Унгария. Тази длъжност съществува вече от 3 години. Имаме добър опит с този омбудсман. Мисля, че ако институцията на омбудсмана е създадена Извинете, мисля, че институцията на омбудсмана е създадена именно с оглед решаване на настоящите ни проблеми. Това е един независим орган, който прилага междудисциплинарен подход. Основните задачи на омбудсмана са да работи по жалби. С това той подпомага местните структури и неправителствените организации при разрешаването на конфликти в областта на околната среда на местно равнище. Омбудсманът може да сезира и законодателните органи. Това е втората му основна функция – застъпничество на ниво парламенти. Освен това, омбудсманът извършва и проучвателна дейност. Според нас е необходимо да се разясняват а, някои аспекти. Нека се спра върху независимия характер на, на омбудсмана. Омбудсманът за бъдещите поколения не е обвързан с ам, никакви административни структури, нито дори с научно-изследователски структури. Тоест, той може да извършва своята изследователска дейност, като прилага междудисциплинарен подход. Омбудсманът не е обвързан и с никакви срокове, т.е. може да отдели достатъчно време за разглеждането на някакъв проблем, ако това е необходимо. На ниво правителствено управление нерядко се оказва, че не можем да отделим дължимото внимание на екологичните проблеми, тъй като не разполагаме с необходимото време то това е капан, който трябва да бъде избягнат. По отношение на а, дейността на омбудсмана за бъдещите поколения и резултатите от нея, това е една малка структура с около 30 служители. Не можем да разгледаме повече от 100 жалби годишно, но резултатът от работата ни е много важен за местните структури. Опитваме се да разясним какво стои зад подобни конфликти в областта на екологията. Изискваме документация, информация не само от един, а от повече органи. Работим с неправителствени организации, извършваме и огледи на място. И в резултат от всички тези дейности изготвяме проектотекст на заключенията си. Представяме го на заинтересованите страни, след което извършваме и последващо наблюдение. Цялата тази работа е много необходима и полезна за местните структури и за неправителствените организации. Излизаме и с законодателни предложения, извършваме изследователска дейност в областта на климата, економическите индикатори отвъд БВП, устойчивото развитие на общините и така наречения екологичен бюджет. В резултат от тази си дейност предлагаме изменения в действащото законодателство. Предлагаме омбудсман за бъдещите поколения да бъде въведен на всички нива на регионално, национално, както и на ниво ООН. Тази длъжност е необходима, защото много често обществата се а, самозаблуждават за реалната ситуация в областта на околната среда. Омбудсманът за бъдещите поколения не може да работи в изолация. Необходимо ни е сътрудничество с други подобни независими институции в други държави на регионално и на национално ниво, както и на ниво ООН. Моята структура извърши един кратък анализ и установихме, че поне 6 или 7 организации на ООН вече разполагат с подобни механизми за наблюдение, контрол и предоставяне на допълнителна информация. Смятам, че едно естествено продължение на тяхната работа би представлявало създаването именно на структурата на, незави... на омбудсмана за бъдещите поколения. Това няма да е свързано с големи разходи и ще допринесе за поемането на сериозни ангажименти в рамките на Рио плюс 20. Благодаря на Шандор Фюлюп парламентарен омбудсман за устойчиво развитие и бъдещите поколения. Благодаря ви за тази интересна идея. Ще я вземем предвид. Сега давам думата на Майя Гьопел от Световния съвет за бъдещето. Вашата структура има и правосъден отдел. Имате думата. Благодаря много, че ме поканихте тук. Аз ще се опитам да представя няколко неща, извършени в областта на научните изследвания по отношение на управлението на устойчивото развитие и ще се върна някои от нещата казани а, от представителя на службата за бъдещите поколения. А, това е една институция катализатор, която би могла да направи възможно а, прилагането на определени неща. А, това означава, че за хората по улиците ще има конкретни а, резултати. По време на подготвителната среща, на срещата в ООН, тя каза, хората по улицата не искат, не искат да знаят какво правят тези хора в ООН. Така че много е важно наистина какво ние подготвяме и правим за обикновените хора на улицата. Така че този омбудсман е институция, която може да ни а, предостави тази връзка с хората и с нашите заинтересовани страни. А, да се провери също така какви са притесненията, какви са грижите на хората. А, да се даде един важен принос а, за предогаждането, за прогнозирането на бъдещи проблеми. Защото няма смисъл да се създават важни документи, които никога не стигат до обикновените хора. Първо, нека се спра на въпроса за устойчивото развитие и за това за какво е предназначено то. Това е процес, който представлява преход от традиционните фиксирани планове към оперирането на една адаптивна система, която постоянно може да се подобрява. Това е идеята за е, управление при адаптиране това означава, че Същевременно ние имаме определени планове на институциите, с които, с които се намираме в съревнование. От една страна ние имаме дългосрочното планиране, имаме целта за економически растеж, която е, точно дефинирана с екологичното и социална устойчивост. Така че целта с БВП е важна. И друга възможност а, да се поемат, а, да се свържим с обикновените хора, с населението. Нека мислим за процеса на съвместно разработване на тези цели. А, това, за което говорим всъщност, е голям потенциал за използване на всички тези измерители, за да постигнем голямата картина на устойчивото развитие и да а, влезем в контакт с обикновените хора. И наистина управлението е процес. Тук има голям потенциал. Хубаво е да разгледаме възможностите, за да направим това по по-добър и по-приобщаващ начин. Третата точка, която е важна, е свързана с важността на политическата конкурентност чрез централизация. Именно поради това системата на ООН е много важна, защото тя дава възможност на различни страни, с различни структури, с различни култури да стигнат до общата визия за хора, живеещи на една и съща планета и да се намерят различни решения това да се случи в техния контекст. Именно затова ние смятаме, че елементът за управлението на множество нива е а, много важен. Онова, което констатираме е, че напредъкът е бавен. През последните години а, отслабването на съвета за устойчиво развитие и така нататък. Все процеси, които водят до забавяне на скоростта. Евробарометърът показва, че 74% от европейците казват, ние се нуждаем от допълнителни реформи, за да се справим с предизвикателствата на бъдещето. 71% в две последователни години казват, че политиките трябва да защитават бъдещите поколения, дори това да означава известни жертви за настоящите поколения. Така че това осъзнаване и връщане към първоначалната дефиниция за това какво е устойчиво развитие, а именно осигуряване на добър живот на настоящото поколение, без да се жертват възможностите и средствата на бъдещи поколения да живеят по подобен начин, е много важно и отраженията от нашия модел на неустойчиво развитие са толкова видими, че хората осъзнават не можем, не можем да продължим по стария начин. И мисля, че това е огромна възможност за Рио плюс 20 да се заеме с тези въпроси, без да се преструваме, а, че а, няма отражение. Ние започваме да работим с съвместна отговорност, с множество хора, множество заинтересовани страни. И нека ви напомня, че в доклада Брент Ланд вече се идентифицират. А, се идентифицира един от основните проблеми, свързан с осигуряване на устойчивото развитие. Бъдещите поколения не гласуват в момента, те нямат финансова а, сила, но резултатите от а, настоящата ситуация а, затваря възможностите за бъдещите поколения. Това е през 1987 година това поколение в момента е на 22-23 години и те са притеснени за състоянието на света днес. Така че нашият първи голям съюзник за а, създаване на омбудсман, който да отговаря за бъдещите поколения, а, е много добра защото всъщност чрез тази институция ние чуваме гласа и на децата, които ще дадат своя принос за този панел. Защото не е добре големи съществени групи от обществото да присъстват, да чуят нещо, да го забравят след това, да нямат възможност да внесат свои идеи. Какъв е резултатът? Трябва да имаме наистина фигура в правителството, която да е в състояние да се свързва с различните слоеве на обществото, така че да децентрализираме прилагането на политиките. Мисля, че това е огромна възможност, потенциалът е много голям, така че да се даде тласък на процеса, хората да работят съвместно. Наистина, забележително е да се види как се осъществява идеята, защото днес тази комисия, защото днес нашата комисия е поканила тези гости. Също времено тече зелена седмица в комисията. И за мен наистина е важно да се ангажираме в тази дискусия. Или трябва да се основаваме на съществуващия съвет за устойчиво развитие, цялата идея за ЕС е, 2020 за интелигентно, устойчиво, приобщаващо развитие е интересна. Ние трябва да разглеждаме развитието от гледна точка на околната среда, от екосистемите, валидността в рамките на социалните системи и хората, които участваме. Економиките трябва да са изградени така, че да дават възможност на хората да си сътрудничат а, и да участват в а, това изграждане. Тоест, не толкова става дума за три стълба, колкото за различни равнища. И не може економиката да продължава да е доминиращ фактор. Ние се опитваме да дадем тласък на този дебат с а, конкретни предложения. Нека видим а, декларацията от Рио, за да видим как правителствата могат да участват тук. А, проверяваме нещата от правна гледна точка, как нещата биха могли да се прилагат на ниво Европейски съюз за а, благосъстоянието на всички а, хора. Това е една от а, важните идеи и ценности на Европейския съюз. И така, за всеки, който проявява интерес, мисля, че Шандор е един перфектен пример за това как функционира подобна институция. А, ние имаме а, европейски омбудсман. Повечето държави членки имат подобен, подобна служба. Трябва да помислим как да променим а, мандата на тази институция, така че тя наистина да функционира успешно за хората в Европейския съюз. Благодаря, Майя. Политика за бъдещите поколения. Ако погледнем економиката, знаем, че тя обръща поглед към следващите три месеца или една година. Политиците мислят за един, в един мандат, а вие за бъдещите поколения. Много е полезно, че има институции, неправителствени организации, които ни по- помагат да отправим поглед извън продължителността на нашия мандат. Много идеи чухме от втори е, е, кръг от оратори. За мен е даже леко объркващо идеята за омбудсмана. Това е една независима институция, и, това, и в това е богатството й. Споменаха се и агенциите на ООН. Съвета за устойчиво развитие, дали да се развива програмата за развитие на ООН. Тоест, много идеи. Имаме време за два или три въпроса, ако някой от депутатите иска да зададе такива. За сега не съм получил искания за изказване, но така или иначе смятам, че много полезно беше заседанието от днес. Ние ще отбележим всичко, което бе казано и ще го четем в нашия доклад, когато излезем с своята позиция, но и искам сега да дам възможност на някой от нашите оратори, ако иска отново да се изкаже. Господин посланник, един кратък коментар по думите на господин Осборн. Той спомена е, Бразилия и биогоривата. Съвсем накратко. Бившият ни президент Люле а, каза, че етанола е като холестерола. Има добър и лош. И в а, случая с Бразилия ние сме убедени, че нашият е добър. По много причини. Първо, защото използваме една много част от нашата земя, около 1% единствено за производство на етанол. Не даваме субсидии за това. Продук... Производителността е много висока. Примерно сравнено 7 към 1 в сравнение с, с отглеждането на царевица и се провежда далеч от е, тропическите гори. Тоест, примерно, все едно да кажете, че производството на вино във Франция има отношение към горите в Русия. Това исках да коментирам. Благодаря. Благодаря. Благодаря за коментара, председателят. Знаете, че има голям дебат за биоградивата, е, горивата, ползите и разходите за това и може би ние сме така по-чувствителни към страничните му резултати и последиците, а вие в Бразилия имате по-ясен поглед върху общата картина. Други коментари? Господин Лалонт, мисля, че е много добра идеята за омбусман, но въпросът е, е какво ще се случи с тази идея. Значи, е, ето хора има тук, които са... Джо е бил на конференцията през 92-а. Когато аз бях студент, думата екология не съществуваше в речника. Така че много голям прогрес има, но въпросът е достатъчно ли вършим и достатъчно ли бързо вършим каквото вършим. Показателите на околната среда се влушават, но от друга страна е много важно това, което се случва с развитието в Азия, Африка. В Африка след няколко години ще има по-голям брой население, отколкото Китай или Индия, така че трябва да сме подготвени за това, а все още не сме съвсем. А за бъдещите поколения трябва да работим така с идеята, че има цикли, след като нарасне много населението, после ще има един период на успокояване. Да, Дерек, е, въпроса за биогоревата ли? Да, извинете, извинете, ако съм подхвърлил провокация, не смятам, че всички биогорива са лоши, смятам, че е, действително Бразилия се справя добре, но знаете, че има други области, където ни безпокоят, че има твърде голям е, натиск за е, отглеждане на култури за биогорива. Така че извинявам се и е, се надявам, че господин посланника ще приеме това разграничение, което направи. Много ми е интересна дискусията за идеята за омбусмана. Смятам, че трябва да се продължи с тази идея в съчетание и с е, други идеи, нещо, което не бе споменато, т.е. да се разгледа възможността за създаване на Международен съд за околната среда. Предлага се и тази идея от ред институции. Може би действително е дошло времето да помислим и за нея. Председателят. Да, действително, всъщност нашата комисия имаше изключва, изслушване с представители на съответни институции. Ние сме помолили нашите отдел за формулиране на политики да направят проучване и съвсем скоро ще имаме резултатите от тези от това проучване. Така че вие можете да видите колко активни сме в разработването на тази идея. Но благодаря на всички. Изключително полезно беше нашето заседание. Много идеи събрахме. Ще ги обобщим и ще ги предлагаме за документите за Рио плюс 20. И се надяваме, че ще ви виждаме отново и в този дебат, и в Рио. Благодаря. Приключваме заседанието. Председателят благодари и на преводачите.